Председатели отново приканва да заемете местата си. Изтече академичния четвърт час. Да започнем следобедното заседание с точката, отнасяща се до проекта на делегиран акт за разрешенията за лозови насеждения. Приветствам с добре дошъл господин Кортейс, заместник генерален директор от Генерална дирекция Агри, отговарящ за пазарите и комуникациите. Той ще направи изложение за състоянието на нещата относно делегираните актове за разрешение за лозови насъждения. Тяхната цел е да се добави нещо към регламента за управление на пазарите, за организацията на пазарите и да се изпълни новата схема за издаване на разрешение за лозови насъждения. Сигурен съм, че много от вас знаят, че схемата бе въведена по искане на Европейския парламент и на онези държави членки, които са производителки на вино. И всичко това е в контекста на реформата на ОСП. Несъмнено, целта е да се подмени сегашната система на права за лозови насъждения, която изтича на 1 юли 2015 година. Всичко това е като част от решение на съвета от 2008 година. Всички ще изслушат с интерес последните развития на нещата около делегирания такт и то от последното развитие на нещата, свързани с приемането им. Още веднъж приветствам най-сърдечно заместник генералния директор – Искам да ви информирам, че по искане на координаторите този дебат ще бъде публичен, а не при закрити врата, така както е написано в проекто дневния ред на нашето заседание. Така че, повтарям, дебата е достъпен за всички. С най-голямо удоволствие ви давам думата господин Корте и съм изключително удовлетворен, че ще изслушаме вашата информация, която е много актуална. Имате думата. Благодаря, господин председател, за любезните думи и на вашата комисия за поканата да дойда тук и да обмена възгледи с вас по делегираните актове и по състоянието на нещата за разрешение за лозови насъждения. Както сам казахте току-що, преминаването от права към разрешения стана с един законодателен акт от юли миналата година като част от процеса, при който ще, бъдат, ще бъде прието цялото необходимо законодателство, за да проработи системата от януари 2016. Преди да се спра на последното развитие на нещата, нека напомня основните черти на новата система. Както вие сам казахте, новата система се отдалечаваме от правата към, отиваме към разрешения от 1 януари 2016. Последната дата е 31 декември 2300, 300, извинете. 1% годишен ръст се предвижда на тези насъждения и се дава възможност на държавите членки да поставят по-низки лимити на обработваемата площ на декари или хектари. и различни а, а, и без географски обозначения. По-късно ще се спра на подробностите. Вътре в града е на голяма гъвкавост държавите членки, за да могат те да вземат най-подходящите решения, за да защитят висококачествените си а, вина. Третата точка по новата система е, че ще предоставим механизъм за това какво да направим с общите искания за заявления за разрешение, ако те надвишат а, лимитите. А, държавите членки ще ги разпределят сами, дали според а, някакви критерии, наречени приоритетни критерии, а, трябва да избират от едно меню, което ще бъде в регламента. Ако има твърде много заявления, държавите членки трябва да решат кои ще получат, кои няма да получат. Най-вече на базата на качествени а, а, критерии. Възможността да се конвертира все още, тези все още валидни права в, а, от, за, в разрешение се предвижда до края на 2015. След това, ако държавата членка реши да удължи срока, това ще бъде възможно след 2020 година, тогава тези, които държат правата, могат да ги преобразуват в а, разрешения. След като се дадат тези разрешения обаче, те са дадени за определена територия, имат продължителност на живота 3 години и не струват нищо на производителя. Това мисля, че са основните елементи на системата, които сметнах за нужно да ви, за които да ви напомня, тъй като не сме се срещали отдавна сега. Делегираните актове, които комисията е овластена да издава, се изготвя с помощта на експерти от парламента и от държавите членки. До сега сме имали 6 заседания на експертите. Седмото заседание ще се проведе на 8 септември, именно идната седмица. И ние се надяваме, че това ще бъде последното заседание на експертите, за да финализираме процедурата. Това, което направихме в тези 6 срещи заседания, а, за да сме полезни на комисията, също извлякахме и много полуки. Направихме големи поправки на, на първоначалните си предложения. Ще спомена петте промени, които направихме след като а, а, говорихме преди лятото. Те отразяват а, тревогите на държавите членки а техния принос също беше изключително полезен за нашия дебат. А, пет точки. А после ще се върнем на детайлите по-късно. Първото е, че въведахме в делегираните актове едно усъвършенстване на приоритетните критерии, критерии за даване на разрешения. Така че ние конкретизирахме на базата на какви критерии държавите членки могат да раздават тези разрешения. Второ, и аз мисля, че за вашата комисия е много важно това, Съзначително укрепихме правилата за критериите за допустимост. Кой може да бъде допуснат? Що се отнася до риска свързан с репликиране на тези защитени обозначения за происход на вината. Така че и за двете категории за а, защитени обозначения ние укрепихме правилата, за да не бъдат раздавани на погрешни а, принципи. Четвъртата, което искам да спомена, са новите правила, които бяха въведени за избягване презасаждане в същото стопанство, да не бъдат заобикаляни. Това са правила за, именно за, за защита на обозначенията за происход. Когато става дума за нови насъждения, има едни правила, когато е за презасаждане – именно за тях, когато се изкоренят, са изкоренени стари лузя, но след това хората искат отново да ги засъдат с лузи. Ние искаме да се предпазим от злоупотреба. И последното, което искам да спомена, вие ще го намерите новите приоритетни критерии в тези делегирани актове. Те ще помогнат на държавите членки да проверят предходното поведение на производителя. Дали той заслужава, дали можем да му се доверим, т.е. как да му проверим на базата на неговото предходно поведение, за да не може да се злоупотребява с системата. Тук се въвеждат нови допълнителни изисквания. Ние Имаме едно усещане, че на базата на тези промени. Вече стигнахме до края на процеса и за днес за мен ще бъде интересно да изслушам вашите възгледи, които аз също ще взема предвид. Тук има и известна спешност, макар и системата да влезе в в сила е чак на 31 януари 16 година. Изглежда доста далечна дата, но все пак ние до тогава ние трябва да подготвиме правилата много по-рано. И сега топката е в ръцете на парламента, на съвета. Нашият план е делегираният акт и, съществ... и придружаващият акт за изпълнение да бъдат гласувани до края на тази година. и в е, началото на второто тримесечие на 2015 вече да бъде направен мониторинг и проверка. Благодаря. Благодаря много на заместник генералния директор. Сега можем да преминем към обмяна на мнение. Господин Агню поиска думата. Имате думата. Извинява се председателя, господин Алби. Благодаря ви, господин председател. Вземам отношение по предложението за делегирания акт още от месец март. Същевременно трябва да кажа, че има много резерви по предлагания текст днес. Принципно от моя гледна точка, направените промени не са никак достатъчни. Основният въпрос за ограничаването на риска и обесценяването на ЗГУ и наименованието за происход. Тук се водим от реформата на ОСП. Мога да ви цитирам приятия документ – разрешителните за засаждане би трябвало да бъдат ограничени тогава, когато имаме съответно указание за происход или географско указание. Но в анекс 1 на предложението на комисията е, виждаме, че има риск при специфичните географски указания и обозначения за происход. Този текст беше прият в контекста на реформата на ОСП. От моя гледна точка обаче предлаганото е неприемливо. Същевременно ние трябва да имаме предвид, че не всички продукти отговарят на изискванията за географско указание и указание за происход. Имаме разрешителното за засаждане на лози при определени условия. Когато тези условия не са изпълнени, трябва да има система за регулиране при ЗГУ. Но това пък разбира се поставя под въпрос баланса между търсенето и предлагането. Ето защо мисля, че предлаганите условия в приложение 1 от проекта би трябвало да бъдат преразгледани основно. Много е важно при разрешителните за нови засъждения да се иска от операторите да конкретизират какъв е сегмента на производството и след това да се предвиди проследяване и санкции, които да са съразмерни а по отношение на изпълнението имаме важния критерий за приоритет, защото тези разрешителни отговарят на някакъв процент от националната територия. Мисля обаче, че трябва да мислим за регионалното измерение. Това е изключително важно, за да отговорим на економическите предизвикателства в регионален контекст. Това е съществено при виното, където имаме голямо разнообразие. Според нас е необходимо да се ограничат възможностите за неконтролирано прехвърляне между лозарските райони и останалите. Би трябвало държавите членки на национално ниво да определят мерките за намаляване на този риск. Така или иначе, ограничаването на новите засъждения трябва да бъде предварително планирано и да се предвиди достатъчен срок между изкореняването и съответно е, молбата за засаждане. Базо дякую, в tej пан посел Мишел Донтер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за направеното изложение. Аз съм докладчик и трябва да кажа, че комисията не се придържа към политиките съгласувани с съвета по време на договарянето на реформата на ОСП. Ако го беше направила, щяхме да имаме доста по-ефективно използване на времето и този текст отдавна щеше да е готов. Благодаря на комисара и на неговия кабинет, тъй като ние провеждахме редовни разговори. Същевременно Текста, който ни се предлага, мисля, че до някъде отговаря на формулираните от нас очаквания. Аз съм съгласен с казаното от колегите обаче. Важно е да помислим за тази идея за изкривяването нещо, което от правна гледна точка не съществува, но е много важно, защото има и дела, които се разглеждат в Съда на Европейския съюз. Необходимо е да разгледаме тези промени на употребата и да видим каква е юридическата стъпка. Трябва обаче да се въздържаме, да не прилагаме това понятие за промяна на употребата, защото то никога не е било до край изяснено. Аз апелирам към комисията все пак да помисли и да се откаже от това понятие, за да можем да приключим работата по делегирания акт за засаждането. Нещо, което Производителите очакват с нетърпение, разбира се, защото е важно да се планират идните години. Благодаря. Пан посел Дорфман. Господин Дорфман. Благодаря, господин председателю. Бих искал да се съглася с казаното от Мишел Дантан току-що. Мисля, че а, тук постигаме известен напредък с делегираният акт. И той наистина звучи много разумно. Аз се радвам, че успяхме да включим подкрепа за засаждане по склонове стръмни планински райони на две неща ще се спра, които смятам, че заслужават по-нататъчно внимание. На мен не ми стана ясно дали имаме ясна дефиниция за бизнеса или стопанската дейност лозарство, когато го свързваме с правата за засаждане. Ферма или стопанство, какво е това? зависи от е, това колко земя притежават. Може да използват земя, да я, да я държат а, е, е, година-две, без да са получили права за засаждане и да я върнат на собственика. Така че, знаете ли, най-важната точка е понятието стопанство в Италия. Има цял нанис от такива големи стопанства. Те произвеждат вина в различни части на страната. Но от, закон... от юридическа гледна точка те се различават. Ако ще дали правата за, за, за засаждане върват ръка за ръка с, с самото, с, с стопанството и земята към него. В други случаи трябва да помислим за възможността дали да не осложняваме нещата, трябва да, виждам, да гледаме по-скоро към економическата устойчивост и да не забравяме, че че винопроизводството е много стабилна и жизнеустойчива дейност в е, определени райони. Също трябва да се изясни какво означава а, произ... територия по происход а, или правата да се дават дали само на... при условие, че ще се използват за производството на даден вид вино. Според мен това ще бъде твърде осложнено. Ако 20, 30, 40 години се произвежда там дадено вино, как ще знаем дали първоначалните права са били дадени именно за това същото вино или за някакво друго вино. Господин Луазон. Пан посол Луазон. Oui, monsieur le président, merci. Je crois que vous le savez, Господин председател, знаете, че правата за засаждане са предмет на инструменти, които не са много скъпи, а са ефективни. Те бяха разгледани но комисията иска да ги премахне заради ултралиберализъм и фанатизъм от страна на регулаторите. Мисля, че с тези делегирани актове се унищожава нещо, което е много важно именно за указанието и географското указание също време, но по този начин се изправяме пред заплахата от нелоялна конкуренция при виното с ЗГУ и ЗНП. Благодаря. Благодаря много, господин председателю. Бих искал да ви напомня, че към края на предходния законодателен период говорихме много за реформа в ОСП и така, че да се постигне конкурентно и то винопроизводителите да са едни от най-конкурентно способностите и сега, според предложението на комисията, до края на 2015 те ще трябва да се лишат от правата си за засаждане. Парламента направи много альтернативни системи и връщане към предишната система в много от случаите, които, които която имаше големи предимства. И като чухме а, какъв напредък е постигнат, като чухме от а, предложението на комисията и включително се съгласяваме с критериите за допустимост, например факта, че говорите за ограничения, за прехвърлянето на права за засаждане от един регион към друг, това е нещо ново, аз го приветствам и ние можем да го приветстваме но това може да породи сериозни проблеми с системата за видовете указания, което ще бъде малко тревожно. А те са изключително важни, особено за моята страна, където традиционно се произвежда вино. За това, според мен, трябва да има ясно правило за европейската винопроизводителна промишленост – и то ефективни, строги правила, защото ако те не са на лице, ще осложним взаимоотношенията между държавите. Въпрос е за репутацията на вината. Тя трябва да бъде по съответния начин доказана. Много често е трудно да се докажат нещата. Например, че сектора изпитва трудности, преминава през криза и която се компенсира по някакъв начин. Но трябва да сме стрикни и взискателни в духа на реформата на ОСП. И трябва да стане ясно, че по един прост начин трябва да подходим по въпроса към репутацията на вината още веднъж да разгледаме този въпрос и да го направим по-тясно съобразен с сегашните разпоредби, защото той е в авангарда на ОСП. Тези указания за происход и така нататък са много важни. и доказателството за репутация на едно вино – правилата за издаването му трябва да са много недвусмислени и ясни. Трябва да притискаме хората доста, когато изискваме от тях доказателства. На това трябва да посветим повече време, защото именно това иска от нас винопроизводителния сектор в момента. Благодаря. Господин Дес. Благодаря, господин председателю. И благодаря на господина от комисията, който ни представи въпрос. Аз имам специална гледна точка. Защита на винопроизводителната индустрия, особено в стремните планински региони. Свързано е с трудности, интензивно производство. Иначе, ако не ги защитим, никой няма да иска да произвежда вино там. А ние не бива да пречим. Затова искам да попитам, дали, държ... ако държавите членки получат възможността да въведат понятието географски хомогенен регион. И ние бихме могли такъв един регион да го защитим и там да, и да се позволява презасаждане само на такива региони с конкретни географски характеристики, параметри. Защото, а иначе, ако не го направим, става, се получава положение, при което те напускат планинските региони, отиват на равнинните места. Затова ние трябва да предвидим тази възможност на национална основа какви са тези региони с подобни географски характеристики. И вторият въпрос, свързан с въпроси за защитата, за закрилата – често сме дискутирали въпроса за видовете вина. Член 68 на регламента 607 от 2009 е препани камък. Имали сме проблеми в Германия, в един регион и подобни други региони, където вино се произвежда традиционно от стотици години. Затова този член трябва да остане, не да бъде заличен, както призовават някои държави членки, главно от северната част на Европа. Аз искам на това да се обърне внимание, да се отчете в делегираният акта, т.е. да не го отхвърляме в никой случай този член. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много неща вече се казаха, няма да ги повтарям. Относно делегирания акт, въвеждането на реформа в този сектор е един от примерите за това как Европа се осложнява живота. Имаше система, която работеше, не беше скъпа, никой не искаше да я променя. И сега, днес, за щастие, тук искам да благодаря на колегата Мишел Дантен още веднъж. Парламентът успя да въведе баланс на първоначалната идея за пълна либерализация, за щастие, бе отвърлена. Все още ме озадачават някои неща. Няма да повтарям това, което казаха колегите, господин Дорфман и останалите. Според мен делегираният акт не трябва да осложнява допълнително всичко. Законодателството в сектора на винарство в Европа и без това си е сложно. Притесняваме риска от намаляване на потенциала в някои държави. Ако вече няма да бъде възможно да се продават права за засаждане на отделни производители – ако те не могат да продават тези права, дори да не ги използват, какво ще стане с съответната земя, с парцелите, които някакси ще западнат във фермата. В някои страни, например в Италия, може да има намаляване на потенциала, защото може да не се дават компенсации за правата, за производство на вино, което не се, което не се използват. Това ще се уреди с акт по прилагането, по който комисията ще работи със съвета. съжаление, парламентът няма да има право да се намеси. Този проблем ни притеснява. Благодаря, господин Хойслинг. Благодаря на господин Декастро че посочи, че има някои неща, които никой освен комисията не иска да променя. Комисията каза, че е научила много от дискусиите с нас и с държавите членки, където се произвежда вино. Както и да е, в 12 страни произвеждащите вино се оплакват от делегирания акт. Въпросът е комисията... Въпросът е те могат ли да приемат новия вариант? или все още имат някакви проблеми с него. Според мен е много важно районите да бъдат привлечени максимално в процеса на вземане на решения, ако трябва те самите да вземат решения. Защото там се намира земята. В Германия, например, много лози се отглеждат на стръмни склонове което означава, че има необходимост от тези нови права за засаждане. Въпросът е дали се създава достатъчно условия за това с новия вариант на акта. Комисията е направила известни постъпки, но парламента и съвета ще трябва да кажат много повече натис, за да се реализират повече промени. Благодаря. Последен списък е господин Явкович. Колеги, съвсем наскоро проведохме дебат за подобряването на конкурентоспособността на европейското земеделие. Едно от основните заключения в Харватска бе, че се нуждаем от най-доброто качество. И контрол на происхода на продуктите ще ни позволят да бъдем конкурентоспособни пред останалите ни световни конкуренти – Това въжи с пълна сила за сектора на винарството. Аз съм запознат с виното. Много райони света са научили много от нас. Единствената ни карта, която може да изиграем сега е да сме в състояние да контролираме защитените наименования на происход. Мога да се представя, че райони под егирата на ЮНЕСКО ще изчезнат от световното наследство. По същия начин райони, където се отглежда лоза на стръмни склонове, също трябва да бъдат обект на закрила. Съгласен съм с господин Декастро, че трябва да помислим за възможността за прехвърляне на насъжденията. Иначе районите, в които се засаждат лозя и в които има зони с економически затруднения, те трябва да са в състояние да запазят своите традиции, които са неразредна част от производството. Трябва да запазят своите редки сортове. И мисля, че именно тук може да се направи пробив. Комисията трябва да обърне внимание именно на особено редките сортове лозя. Освен отдалечените райони и планинските зони. Ето защо трябва да се запазят защитените именования на происход. Но трябва да се отчита и спецификата на някои райони, които са много отдалечени. Имам доста такива райони в Европа, между другото. Благодаря. С това приключиха изказванията на членове на комисията. Сега ще дам думата на господин Коте с молба да вземе отношение по повдигнатите въпроси и коментари. Заповядайте. Благодаря, благодаря ви за въпросите. В самото начало Искам да кажа, че на себе си не гледам като на представител на една институция, която знае всичко и не иска да се слушва в останалите. Именно чрез дебат с държавите членки и парламента ние намираме най-добрите правила за Европа. Ето защо изобщо не се притеснявам да призная, че тези срещи са много полезни и ще се постарая вашите коментари, до толкова доколкото те съответстват с решението, което вие самите сте взели тук заедно с съвета, да бъдат взети предвид. Това според мен най-добрия подход за действие в Европейския съюз. Ние не сме тук, за да, да усложняваме нещата, ако това може да бъде избегнато. Няколко думи по поставените ми въпроси. Най-важното, засегнато в няколко изказвания, особено тези на господин Андрио и господин Данта, Дорфман, Луазо и господин Десен и други, е риска за реномето, заплахата за репутацията. Нека да ви прочета текста, съгласуван между съвета и парламента по този въпрос – има критерии за е, разрешаването на предоставянето на право за засаждане, който гласи е, молбата не трябва да е свързана с съществен риск за е, присвояване на защитено географско наименование на происход. И след това се казва, трябва да се докаже, че такъв риск съществува от държавен орган. Презумцията е, че който кандидатства, кандидатства добросъвестно. Трябва да бъде доказано от държавен орган, че не е така. Това е отправната точка на нашите съждения. Този текст. След това минаваме към делегирания акт. Член 2, ако не се лъжа. Там доразвиваме тази идея как държавните органи да стигат до това заключение. Това е работата на комисията. Да направи така, че органите в държавите членки да изпълнят тази своя задача. В този член се визира приложение първо, което е от две страници. В него се дава по-подробна информация. То не е изчерпателно, разбира се, се казва как да се реализира тази разпоредба. Това е нещо, което се обсъжда. Аз не съм тук е, за да преценявам дали текстът е ултралиберален, дали се води от, е, от политически мотиви или не. Ние сме тук, за да изпълняваме нормата на законодателя. Господин Хойслинг зададе въпрос в това отношение, мисля. Почти Невъзможно е да, задоволим, да удовлетворим всички, защото понякога исканията са взаимно изключващи се. Има искания от важни държави производители, които са напълно съвместими с тези на други държави производители. Това не въжи само за винарство и за всички останали сектори в Европа. За това и работа не е толкова интересна, защото се опитваме да намерим пресечна точка между тези разминаващи си интереси и да намерим такова решение, което в крайна сметка да бъде приемливо за всички. И така отново ще проучим това, което бе казано по въпроса. Текста, който ще ви изпратим преди края на седмицата, ще е преработения вариант на делегирания акт. Той ще бъде предоставен до края на седмицата, преди дискусията с експерта и следващата седмица, където ще прецизираме именно тези въпроси. Това бе основното, което бе засегнато от много изказали се в залата евродепутати. След това бяха Поставени въпроси дали не отиваме прекалено далеч, дали не е прекалено осложнено всичко, дали не вършим неща, които би трябвало да бъдат оставени на държавите членки. Мисля, че този въпрос вече го засегнах. Докато говорихте, аз преброях броя страници на законодателния акт по въпроса. Дали е ултралиберален, не мисля така. Четири страници има за обща организация на пазара по този въпрос. Делегиран някъде с 22 страници, акта по изпълнението 25 страници правила. Според мен е полагаме максимални усилия, за да може решенията, които се взимат и промяната от права за засаждане за, към разрешително, което изисква, разбира се, известна степен либерализация, да бъде ограничено и в крайна сметка да не е в ущърп на винарствата в Европейския съюз. По въпроса на господин Дорфман и Дес, господин Хойслинг за стръмните склонове. Това се отчита като приоритетен критерий. Според мен държавите членки имат възможност да помогнат на заявителите в такива райони, където правата касаят е, стръмни склонове. Така че това е уредено. Имаше един конкретен въпрос, повдигнат от господин Дес. Дали отгоре на всичко това държавите членки все още ще могат на базата на териториалното устройство или екологичните правила да спрат разкриването на нови лозови масиви в долините. Ако някой получи разрешително да засади нови лози, може ли държавата членка да каже хубаво, обаче тези права въжат само за този и този район? Въпросът на ваше, отговорът на вашия въпрос е да, при условие, че става въпрос за нов лозов масив. Ако вече има съществуващ масив в долината и лицето иска да го пресъседи, това няма да е възможно. Според мен, възоснова на законодателството няма да е възможно да бъде спряно. Но ако все още няма лози в долината, а и в съответната община или държава искат само по склоновете да се засажда лозя, то това определено ще е възможно. По въпроса на господин Декастро за продажбата на права за засаждане, мисля, че по този въпрос има разяснително становище. От правна гледна точка, според мен, положението е ясно по този въпрос. И на последно място за стопанствата. Въпрос на господин Дорфман, ако не се лъжа. Да, ние поручваме и този въпрос. Но честно казано, не ни се иска да позволим една конкретна дефиниция на стопанство в винарството, която да се различава от дефиницията на стопанство в сектор на зърнопроизводството или други сектори, защото това ще ни навлече много допълнителни осложнения. При все това смятам, че дефиницията на понятието стопанство е тази, която се използва хоризонтално в целия Европейски съюз във всички нормативни актове в сферата на селското стопанство. С това мисля, че дадох отговор на поставените въпроси. Благодаря. Nie widzę żadnych, żadnego zainteresowania ewentualnie. Не виждам други желаящи за изказвания. Не виждам и някой да иска допълнителен въпрос или коментар. Затова сега да преминем към доклада на Сметната палата. Конкурентоспособност на лозарския сектор. Това е свързано с използваните средства за промоция и доколко те са били оправдани. Вие разбирате, знаете, че тук реакцията на комисията е много важна за нас, много интересна също така. Принципно трябваше да разгледаме този въпрос на 23 юли, но тогава не ни стигна времето и решихме да включим въпроса в дневния ред за днес. Много интересно ми е отново да изслушам председат... представителя на комисията. Заповядайте, той е генерален директор. Благодаря ви. Много е хубаво, че вашата комисия е намерила време да обсъди специалния доклад на Сметната палата за подкрепата в инвестициите и промоцията на сектора лозаровинарство. Важно е, че парламентът се интересува толкова от работата на Сметната палата. Това помага и на нас в намирането на отговорите. Разбира се, междувременно комисията даде много подробен отговор на седемте препоръки. Това е включено и в самия доклад. Преди обаче да премина към подробностите, нека кажа, че тези инвестиционни програми са част от националните програми за подкрепа, определени от документа от 2008 година с две цели. На първо място да има по-добра паз... по-добър баланс на пазара, тъй като имахме свръхпроизводство от 18,5 литра в Европейския съюз. Така че тези програми включват и такава чел. Междувременно промяната на пазара заедно с помощта от Европейския съюз трябваше да създаде дълготрайна устойчивост на лозаровинарския сектор. Така че двете цели вървят за ръка за ръка, а именно и пазарната реформа и програмите за подкрепа. Това е част и от реформата на ОСП политическо условие. Пазарната страна се оказа много успешна, тъй като сега разходите за този сектор са почти нулеви, няма интервенции, няма възстановяване на разходи. Това е нещо много хубаво и много ни радва. Беше възможно да се постигне единствено заради финансовите стимули, обаче предоставени на сектора, финансови стимули, които позволиха подготовката и по-добрата конкурентоспособност, както и промяната в навиците за употреба на алкохол. Много се радваме, че парламентът винаги ни е подкрепял в тези задачи. Ние няма да променим своите практики заради доклада на Сметната палата, въпреки факта, че той е много критичен – какво мога да кажа по седемте препоръки? Ние сме дали своя отговор по всички тях, но ще спомена три. Всичко това е включено в доклада. Споменавам три, защото те са от ключово политическо значение. Първата критика. Казва се, че има припокриване между конкретните програми за подкрепа в лозаровинарския сектор и програмите за развитие на селските райони за държавите членки, които засягат същия сектор. Така че се получава помощ по ОСП и помощ по мерките за селските райони, като има припокриване и дублиране. Нашият отговор тук беше следният. Вижте, това е част от законодателството. Ако има дублиране, ние не можем да го избегнем. Не можем сега да променяме програмата за селските райони или програмата за подкрепа. Но така или иначе, трябва да кажа, че в този случай целите, които се подкрепят, са различни, така че всъщност няма дублиране, а допълняемост. Критикуват ни, че сме променили правилата за изпълнение, но ние сме го направили, за да е по-ясно разграничението. Освен това, изготвихме и насоки за държавите членки. Сега получаваме новите програми на държавите членки за селските райони и правим много внимателен преглед, именно за да избегнем такива ненужни дублирания. На второ място, Сметната палата казва, че нуждата от инвестиционна помощ не е била доказана. Според нас тези решения се взимат от законодателя, комисията само ги изпълнява. Ясно е обаче, че използването на тази инвестиционна помощ по различните програми не беше много добро в началото. Имаше проблеми с стартирането. Също така, може би поради финансовата криза, банките се оказаха доста неохотни в предоставянето на съвместното финансиране – при инвестиционните програми. Това доведе до забавяния. Но ние работим по отстраняване на тези проблеми с държавите членки. Дали инвестициите са необходими или не, е твърде рано да се каже. Но ние самите сме убедени, че ще можем да докажем положителната, положителното въздействие от тези програми с течение на времето. На трето място, сметната палата е безжалостна в критиките си за промоцията на винарския сектор. Според тях цената е твърде висока, без да има добра целенасоченост. Ние даваме своя отговор в доклада. Тези програми са много важни, тъй като търсим пазари за виното в трети страни и промоциите помагат. Освен това, ние се насочваме и към нови бенефициери в Европейския съюз. Направихме доста изменения в актовете за изпълнение, както и в насоките – за да подобрим качеството при подбора на проекти и да подпомогнем повече малките и средни предприятия, друга критика на Сметната палата. Надявам се, че с това съм представил позицията на комисията по доклада. Аз разбира се, с удоволствие съм готов да се включа и в обсъждането. Так, przechodzimy do dyskusji. Jako pierwsza Много ви благодаря господин Гарсия. Госпожа, извинете. Благодаря ви, господин председател. През юли настоях за включването на тази точка в дневния ред, тъй като докато ние съставяхме новия парламент, излезе доклада на Сметната палата, който доведе до голяма тревога във винарския отрасъл в страната ми – Оказа се, че не е възможно да обсъдим този доклад през юли, за това го обсъждаме през септември. Необходимо е да успокоим отрасъла. Нашата страна е много недоволна от този доклад, тъй като той съдържа очевидни грешки и вреди на репутацията на сектора. И слушахме обяснението на комисията – Сметната палата, освен това, казва, че производството и подкрепата е насочена най-вече към големите производители и държави, но това изобщо не е верно. Сметната палата е използвала грешни данни за Испания. Също така Сметната палата твърди, че подкрепата се насочва към компаниите с 200 1200 милиона, извинете, евро износ, но това изобщо не е верно. Става дума за подкрепа на компании с износ от по-малко от 50 милиона евро, така че отново цифрата е сбъркана. Също така в доклада си Сметната палата включва и друг вид неточна информация, свързана с помощта за развитието на селските райони. Казва се, че има дублиране, но това съвсем не е така. При едната мярка има съфинансиране, при другата няма. Естеството е различно, мерките за конкурентоспособност не са едни и същи, така че Наистина има допълняемост и работата трябва да продължи в същия дух. Бих искала да знам какво е мнението на комисията? 2018 година ще се прави преглед на ОСП. Комисията смята ли, че тези две мерки ще бъдат запазени? Интересуваме до каква степен комисията ще се съобрази с тези сбъркани заключения в доклада на Сметната палата. Нещо много важно за бъдещето и на двете мерки. Трябва да знаем какво е това бъдеще, какво е изобщо бъдещето на винарския отрасъл. Аз съм била докладчик по тази тема. Това е една от най-важните теми Може би при виното трябва да имаме същите условия, като при другите храни не бива да отстъпваме от вече постигнатото и това не бива да се допуска 2018 година. но комисията не бива да използва този доклад на Сметната палата, за да се отърве и да изхвърли тези мерки. Казах вече, в самия доклад се съдържат много грешки. Жалко е, че това е така. И е жалко също така, че ние не успяхме да реагираме веднага. Но ми се иска най-малкото комисията да се ангажира да ни увери, че няма да се води от този доклад при прегледа на мерките в бъдеще. Благодаря. Господин Дорфман. Благодаря. Всъщност казаното от комисията до някъде намали моите страхове, защото е ясно, че Принципно няма пълно съгласие с заключенията на Сметната палата. Комисията няма да стъпи върху тях, защото наистина това би било абсурдно. Този механизъм работи добре, имаме националното разпределение, то също работи добре. Така или иначе, винопроизводителите получават средства от продажбата на своите продукти. Получават и пряка помощ. Имаме националното разпределение, мерки за промоция, мерки за развитие на винарския пазар – Всичко това означава, че има и подобряване на условията за винопроизводството. Ще спомена и търговското споразумение с САЩ. Няма никакъв смисъл да се сключват такива споразумения, ако не ни интересува пазарната страна. Ако някой трябва да бъде критикуван, то това е сметната палата. Така или иначе, в Брюксел, в Европейския съюз, имаме от една страна законодателите, това са съвета и ние, от друга страна има и хора, които трябва да проверят дали средствата се изразходват правомерно. Това е работата на Сметната палата. Но не би трябвало Сметната палата да ни казва как да законодателстваме. По-скоро Сметната палата трябва единствено да следи за правомерното изразходване на средствата. А националните разпределения не са работа на Сметната палата. Благодаря ви. Не виждам някой друг да иска думата. За това отново давам думата на господин Корте, заместник генерален директор. Заповядайте. Благодаря. Благодаря и на вашите колеги за подкрепата, за добрите думи. Трябва да повторя единствено, че докладът няма да повлияе на решението на комисията дали мерките да продължат и след 2018 година. Със сигурност тези мерки ще изпълнят своя срок. Този срок изтича тогава, но ще има и нови мерки – и ако се променят правилата, то се прави по предложение на комисията с одобрението на съвета и парламента. От нас зависи дали да има промяна или не, но според мен докладът изобщо не бива да бъде причина да сменяме системата. Даваме си сметка, че има слабости и тук Сметната палата е права в своята преценка – не искаме да оставяме у вас впечатлението, че всичко е идеално. Но там, където е било възможно да предприемем действие, сме го направили. Има и важно разграничение. И то е между помощта под тези програми и от друга страна помощта за селските райони. Разликите са ясни и не може да се каже, че след като се дават пари за виното по развитието на селските райони, не бива да се дават тук. Това не е убедителен аргумент. Така или иначе, господин председател, доколкото знам, парламента трябва да изкаже официално становище по този доклад. Това става в Комисията по бюджетен контрол. Предполагам, че ще получим отговора на парламента по доклада и се надявам, че мнението на вашата комисия ще бъде отчетено. Państwa, zakończyliśmy ten punkt. Благодаря. С това приключваме тази точка в дневния ред. И сега ще трябва да преминем към следващата точка, но нека първо благодарим на представителя на комисията, заместник генералния директор. Сега да преминем към следващата точка като ще изчакаме ораторите да сменят местата си. Предстои ни изслушване или презентация, както искате го наречете. Ще поканя авторите на това проучване една минута почивка.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 ще изслушаме представането на едно проучване за рисковете и възможностите за хранителното-вкусовата промишленост на Европейския съюз при евентуално търговско споразумение между ЕС и САЩ. Това ще бъде добра основа за обмян на възгледи особено що се отнася до търговското споразумение с САЩ. До сега беше разглеждано зад е, закрити врати. Едно партньорство, което започна през юни миналата година. Тук е, говорим за земселското стопанство и е свързано с една политическа чувствителност – господин Габриел Фелдемайер, един от авторите, заедно с неговите колеги. Те ще ни представят изследването господин Жан-Кристоф Бюро и господин Жан Фуре. Обръщам се към вас, господа, и вие ще решите как точно ще ни направите представането на проучването. Имате думата. Благодаря много. Благодаря за интереса към нашата работа. Казвам се Габриел Фелдемайер. Ще започна с представането на факти и фигури. Бариерите или препятствията към земеделските износа. По-нататък ще поеме Жан Форе. А, а, третата точка, четвъртата от Жан Кристоф Бюро. Той ще ни представи качественото от качествена оценка на възможностите и рисковете на такова едно партньорство. Факти и цифри. Ни всички знаем, че земеделието а, допринася твърде малко към вътрешния брутен продукт в щатите, около 8%, 1% в щатите. Така че важността е различна, но знаем също, че земеделския сектор ще бъде много важен в търговските преговори, защото земеделските продукти са много важни. Те са основа на преработващи индустрии, като хранителната. Знаем също, че тук нещата опират до огромни територии, заети с земеделие, свързано и с здравето на хората. Знаем също, че земеделските въпроси са в центъра на а, обмяна на становища между Европейския съюз и щатите вътре в Световната търговска организация и другаде. Но също и в уреждането на а, диспути, например диспута за бананите или някои нови а, а, обсъждания за биохраните и други така че имаме една цяла история от конфликти а, в, от миналото. Сега няма малко статистика по динамиката и развитието на замеделската търговия през последните 20 години между ЕСА и САЩ. Започваме с суровини, сурови а, като месо, слънчогледово олио и други. Тук виждате графиката, която ви показва европейският износ за щатите и виждаме колко ниска е цифрата. 1 до 2 милиарда евро годишно. И дори не виждаме някакво голямо увеличение от до 2012 година. Тоест това е един период без всякакъв ръст. Червената графика, внос в Европа от САЩ на същите такива пресни продукти. Имаме рязко спадане през последните 20 години от 10 милиарда, най-високо през 96-та, до около 5 милиарда в послед... най-скорошното минало. Това е свързано с това, че се появиха нови земеделски производители, като Бразилия, които внасят от САЩ. Сега, какво виждаме при преработените продукти? Тук динамиката на износа е много успешна. Зелената линия, както виждате, износа нарасна от 6 милиарда през 1992 на 14 милиарда през 2012, докато а, внос на преработени стук, а, продукти при него няма промяна. Тоест виждаме голяма разлика между двата пресните продукти или сурови продукти. Там Европа има търговски дефицит от 3 милиарда, а в областта на преработени а, земеделски продукти Европейския съюз а, има излишък и то значителен из, излишък. И като общо през последните 20 години имаме едно обръщане на графиката от дефицит по отношение на търговията с САЩ към един излишък от 6 до 7 милиарда евро. Обаче, ако сравним търговията между САЩ и ЕС с търговията в други сектори, виждаме, че около, където има по 50 милиарда а, а, евро, виждаме тук, че цифрите са скромни в сравнение с, да речем, а, производството на машини, където имаме 40 до 60 милиарда, т.е. 4-5 пъти а, в сравнение с земеделското производство. Общият е, а, износ а, виждаме само 4% износ на стоки и услуги от земеделски хранителен сектор. По отношение на експорта, вече казах, 15 милиарда, което означава 0,12 стотни от брутния вътрешен продукт. И т.е. ако този а, внос изведнъж изчезне, а, БВП в Европейския съюз ще спадне с една незначителна цифра от 0,12. Говорейки за значимостта на американския пазар за производителите и купувачите, делът на Америка в тази област, тук имаме червената линия, а именно делът на внос на земеделски продукти започва с около 22% през 1992 а, днес само 10% от европейския внос на сурови, свежи продукти идва от щатите. Подобна за така загуба на относителната значимост наблюдаваме в областта на преработени сълскостопански продукти. Имаме спад на важността на Съединените щати като държава източник от 20% от, всички, от е, целия внос е, в Европа идва от е, щатите, идва от тогава. Днес едва 6-7%, т.е. в преработените стоки нещата не са така драматични, както при свежите пресни продукти, където които бяха 20, до 22%, а сега са до 15%. И общо, ако всичко го обединим, виждаме подобен резултат. Но, въпреки относителната загуба в назначимост на Съединените щати като вносител се още Европа е важен пазар за европейския износ и е втория най-важен пазар източник. Както знаете, Бразилия е на първо място днес. Също искам да хвърля светлина върху разнообразието, което, причи, което наблюдаваме в Европа. Има държави, които изнасят много и други, които изнасят много по-малко. Това е вече червената линия долу. Общо казано, 6,5% от всички целият износ на Европа. Но имаме редица държави, като Дания, например, или Литва, където за, за които САЩ е важен пазар, а други държави, като Чешката република и Словакия, важност, важността на замедалския износ е незначителен. Така че важността и на тези споразумения ще е различна за различните държави. И сега, за да обобща фактите и цифрите, Земеделският износ на щатите в Европа възлиза на 15 милиарда, т.е. около 4% от общия експорт на стоки и услуги и 0,12% от добавената стойност. Имаме в Европа търговски излишък от 5 милиарда, но ако видим детайлите, ще видим, че той се дължи най-вече на алкохолни и безалкохолни напитки, вино и други. През последните 20 години динамиката на търговския обмен между двете между Штатите и Европейския съюз е била много бавна и мудна. Втората част от проучването се отнася до бариери в търговията и ние искаме да отговорим на въпроса защо виждаме, наблюдаваме толкова ам, мудна търговия между Штатите и Европейския съюз. Първо, всички ние знаем, че сравнени, в сравнение с други дейности, тарифите за внос са все още, т.е. за вложени продукти са много високи. Тарифите средно са дадени тук, са около 12,5%, а, а в обратна посока са малко по-низко в сравнение с а, други промишлености. Тоест, а, земеделските тарифи са твърде високи. Има също така области вътре в земеделската, сълскостопанската и хранителна промишленост, които са засегнати по- силно, например, производството на зърнени храни, около 50% от търговията е а, безмитна, а, но наблюдаваме и а, пикове, в, примерно при тютюна, където средните тарифи са около 20%. И виждаме твърде високи тарифи при месото, захарта и млечните продукти, внесени от Европейския съюз. Т.е. големи разлики между различните селско-стопански продукти, що се отнася до тарифите. Ключът на дебата е не толкова тарифите, а това, което наричаме нетарифни мерки, а и в резултат от тях имаме нежелани странични ефекти. Т.е. мерки, които са обосновани, чето съществуване е обосновано, например санитарни и фитосанитарни за защита на здраве, здравето на хората и животните, на околната среда и технически е, бариери към предтърговията, които също са свързани с е, безопасност и здравеопазване. Но също и за стандартизиране на продуктите. Проблемът тук за тези, които списват политиката, за авторите на политиката е да се идентифицират, да се видят кои а, са тези нетарифни мерки, да бъдат премерени и следващата стъпка е да се направят, да се определят кои ще бъдат правилата или набора от правила, които неправомерно внасят бариера или ограничение в търговията. Знаем, че нетарифните мерки засягат повечето селскостопански продукти, санитарни и фитосанитарни мерки и от двете страни на Атлантика са, засягат почти всички селскостопански продукти, но има голяма разлика с неземеделските продукти. Например, при машини, там разбира се, не съществува проблем с санитарна и фитосанитарна. А що се отнася до технически, те са две, но са изключително изключително важни за земеделските продукти, но може би за тези държави, които вече споменах, те са важни. Така че не виждаме някакъв конкретен проблем. Сега, как изчисляваме нетарифните бариери. Има голям спор и аз ще бъда тук скромен. Ние в нашето проучване изчислихме нетарифни мерки като около 50%. Те не са много различни от едната и другата страна на Атлантика. Малко по-високи са в Европейския съюз, отколкото в Съединените щати, но тук статистиката не е и много еднаква. И има разлика между едни и някои други проучвания. Тук обаче това, което знаем със сигурност е, че а, цената на тези нетарифни мерки е много по-висока, отколкото в индустрии, които са извън селско-стопанската. И сега нека обобща това, което аз исках да ви кажа за търговските бариери. А, тарифите, както казах средно, са 12%, което е 6 пъти повече от а, манифактурната индустрия и по-високи, отколкото а, вносните тарифи. Имаме и пикови тарифи а, при месото и земеделските продукти. А, TBT също нетарифни а, а, разходи, търговски разходи до 50% а, и в някои области дори по-високи. Не съм ви представил детайли, подробности за това, а що се от нас, а, можем да кажем, че тук имаме по-голяма чувствителност към тарифите и нетърговските мерки, отколкото в търговията с други страни, членки на Организацията за економическо развитие и сътрудничество. Сега моят колега ще представи симулативните а, резултати. Имаме своите разчети за нетарифните мерки. Можем да направим и своя количествен анализ на економическия ефект. Тук използваме модела Мираж. Това е за моделирането, но няма да навлизам в подробности. Така или иначе, нека поговоря за резултата от преговорите от лятото насам. Все още има голяма несигурност, не знаем какво точно ще бъде включено в споразумението между ЕС и САЩ. Единственото, което се знае, е, че би трябвало да е, се обсъди потенциалното споразумение, но в крайна сметка то може да е много различно от крайния резултат. Имаме 25% намаление от гледна точка на търговските ограничения. При нетарифните мерки разработили сме различни сценарии, като само един от тях ще бъде представен конкретно, другите са в доклада. ние разглеждаме сценария, при който нетарифните мерки не се пипат и съответно обратното. На първо място виждате търговския обмен, представен на таблицата. Като това е положението без да имаме такова споразумение в синьо без поразумението и в червено с споразумението. Е, виждате, че агрохранителният сектор е доста малък в сравнение с индустрията, например. Той трудно може да се сравни и с допълнителната търговия в резултат на споразумението. Трудно може да се сравни количествено, но ако разгледате жълтите проценти, ще видите относителното увеличение на износа при селското стопанство, нещо, което може много да се увеличи. Имаме отвояване на износа от САЩ към Европейския съюз. От диаграмата става ясно какво е развитието в отделните отрасли и съответно как се развиват променливите. Виждате допълнителната търговия по споразумението, измерена в процент. За много от отраслите, изброени вече от Габриел, където има по-голяма защита, се вижда, че има много впечатляващо увеличение. Например, при износа на червено месо имаме петкратно увеличение. Като имайте предвид, че тук настоящия износ е доста нисък, може би това също е обяснението – в случая обаче, както виждаме, в резултат на новото споразумение би имало петкратно увеличение. Същото виждаме и от американска страна с доста по-вариращи променливи в някои от отраслите, като млечния сектор. Виждате, че допълнителният стокообмен – не е кой знае колко голям. Иначе, по отношение на различните отрасли, тук съм представил тези, при които има най-голямо увеличение като процент, но не и като износен обмен. Това е отразено и за двете страни, както виждате – Споразумението води до допълнителен износ при плодовете и зеленчуците, соковете. Е, виждаме важно отражение за САЩ. В европейския лагер пък имаме напитки. Всички останали сектори имат увеличение по-малко от 1 милиард долари. И накрая целият този износ е предмет на договаряне, но това, което показваме в проучването, е, че може би единствено земеделието на САЩ ще има по-голяма добавена стойност земеделието, отколкото преди. Имаме референтния сценарий. Европейския съюз може би ще има загуба на добавена стойност, въпреки факта, че споразуменията за износ се договарят. Възможно е някои потоци да се заменят, потоци на едни стоки с други от САЩ, за да има по-голяма добавена стойност. И накрая, кратко обобщение, селско-стопанския износ представлява скромен дял от това, което принципно може да се изнася, но пък ползите са относително много впечатляващи. Същевременно те се съсредоточават в няколко отрасъла, но трябва да имаме предвид, че съществува опасността за отклонения от вътреобщностната търговия към трансатлантическата търговия. Сега Жан Кристоф ще продължи. La modélisation euh, était sur des secteurs assez agrégés et vous avez vu... В този случай виждате, че сценарио от 25% намаление при нетарифните мерки е нещо дръс, доста драстично. Ние ще навлезем в по-големи подробности за възможностите и рисковете по споразумението има три измерения от гледна точка на достъпа до пазарите. Има известен риск за законодателната конвергенция и също така един сравнително по-голям риск при е, самото регламентиране на европейско ниво. Това ще се опитам да обсъдя сега. Ако говорим за търговските възможности, виждаме, че принципно в селско-стопанския сектор има доста интересни отрасли. Но, така или иначе, тук има и доста ограничителни мерки от страна на САЩ, особено при млякото. От друга страна не е достатъчно да се намалят митата. Има доста други пречки пред европейския износ. Ако те отпаднат, тогава ще има възможност да навлезем на американския пазар. Това би било възможно, а ако сравняваме цените в САЩ и Европа през последните години, е ясно, че можем да изнасяме доста големи количества захар към САЩ. Това ще зависи, разбира се, от глобалните развития, но може да има лош ефект върху производителите на етанол в Европейския съюз и на изоклокоза, защото тук САЩ имат конкурентни предимства. Нещо друго трябва да имаме предвид и санитарно-хигиенните норми и здравеопазването и съответно здравните норми в САЩ, особено при месото, можем да намалим конкурентното изкривяване при виното обаче, що се отнася до пазара на САЩ, особено при разпределението, дистрибуцията и съответно таксите. По-общо имаме някои проблеми с защитата на географското указание и тук е необходимо да получим достъп до американския пазар с много по-малко регламентарни пречки. Има агенции в САЩ, които се занимават с сертифицирането и има всякакви условия, които са затрудняващи. Така или иначе обаче зависи най-вече от това Европа какво ще извлече от преговорите. Не бива да се забравя, че много от тези административни пречки са на ниво щат и са много трудни за премахване. Има до някъде рискове за европейското земеделие, защото в някои отношения САЩ са много добре развити и известното либерализиране може да доведе до нови проблеми на вътрешния европейски пазар. Ето защо ние настояваме при месото, особено говеждото и телешкото, да се обърне специално внимание, защото знаем, че в САЩ отглеждането става с хормони. Разбира се, САЩ би, биха могли да отглеждат и без използване на хормони, но така или иначе имаме и месото от млечни крави, което е много нееластично. Бихме могли да се натъкнем наистина на проблем, проблем, който принципно имаме с всички споразумения, основани на тарифни квоти. При птичето месо Знаем, че износа на САЩ може да замести тези от Бразилия и този от Бразилия и Тайланд. При изоглюкозата ще кажа, че сектора много не се познава, но знаете, че напитките в САЩ се подслаждат с царевична захар и също така ние трябва да настояваме на захар от захарна тръстика. Има още нещо. Различните видове конкурентност. Нашите стандарти са много различни в няколко области. Например, обработката на месото, рактопамина, ГМО и други бихме могли да стигнем до неблагоприятно третиране на европейските производители. От друга страна, селско-стопанската политика дава някои предимства на производителите в САЩ и не създава равни условия – Имайте предвид, че селскостопанските производители в САЩ също се оплакват от това възможно бъдещо споразумение, защото не искат да губят своите големи субсидии. Това, което установихме мината година е, че Европа оказва обективна подкрепа на своите производители, но това е най-вече стимулиране с оглед на произвеждане и износ съответно към САЩ, като ние търсим отделяне на производството от помощта. Ако не се стигне до хармонизиране, то може да има известно изкривяване на конкурентност способността, от друга страна, проблема трудно ще се реши, и той не се отнася единствено до хранителния и аграрния бизнес. Например, при пестицидите е много трудно тези толкова различни подходи, европейския и американския, да стигнат до някакво уеднаквяване или взаимно признаване. Няма да навлизам в подробности, но взаимното признаване на техническите характеристики е много трудно. Освен това, понятийно законодателството в САЩ, ако го сравняваме с нашия регламент РИЧ, е много различно. От гледна точка на обмена в момента той е пренебрежимо малък. При износа на алкохолни изделия и вино, обикновено обяснението се търси в митата и нетарифните мерки, но аз бих казал, че има и други трудности, които могат да застрашат този сектор. Dziękuję za bardzo ciekawe prezentacje. Благодаря ви за експозето, което бе много интересно. Не е най-добрият момент да водим дискусия по въпроса. Следобеда информацията, която чухме е интересно, доста сложно за асимилиране. Госпожа Гарсия, след това господин Агния. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на експертите за експозето. Внимателно ги изслушах. Виждам, че и те са вложени много усилия в подготовката си за днес. Чух, че премахването на митническите тарифи или на 90% от тях може да стане, но ще остана 10% мита за някои продукти. Това е хубаво, но същевременно има и друг проблем, който добива все по-големи мащаби в някои сектори в Испания, именно административните пречки. Много често те са свързани с фитосанитарните изисквания, които изискват разглеждането на този въпрос при проучването. Искам да чуя малко повече по него, защото той ще е от особено значение за част от нашата продукция. което не би трябвало да се притеснява от подобни пречки. Също така въпроса за безопасността на храните, здравеопазването на животните. Нуждаем се от споразумение по двата големи блока по този въпроси. Иначе производителите, фермерите, принципно и животноводите по-конкретно ще загубят от споразумението с Северна Америка. Иначе сме обхванали виното, оцета, олиото и така нататък, което е хубаво, но трябва да се премахнат проблемите на границата, които са от основните притеснения за отрасла в момента. Има и някои други перспективи за едрия рогат добитък. Тук ми се струва, че подходът е доста негативен, който ме притеснява. Ако вземем преговорите с Канада и страните от Меркосур, например, ще видим, че те помогнаха за птичето месо и за говеждето в Европа. И така, какво можем да направим, че цитираните от мен сектори отново да не загубят пред това споразумение и как може да приемем такива правила, които да премахнат пречките по границите. Благодаря. Около 12 са се записали в списъка за изказвания. Ще ви помоля да представите синтезирано въпроса, който имате към експертите, за да проведем добра дискусия. и да обхванем повечето от въпросите и да чуем от представители на комисията. Те, както казах, прецизни въпроси. Господин Агнио. Благодаря, господин председател. Един въпрос към първия лектор, мое дясно. Вие споменахте нетарифните пречки срещу вноса на зърнени храни от САЩ тези нетарифни мерки се равняват на тарифи в размер на 50%. Може ли да ми дадете поне един пример за нетарифна пречка или мерка срещу вноса на зърнени храни от САЩ? Аз не мога да се сета за нито една. Не може да са геномодифицирани храни, защото ние определено внасяме геномодифициране на царевица от САЩ. Другото нещо, което заслужава внимание, са стандартите това е пример, който съм давал и друг път в комисията. А именно яйцето от кокошки на подово оглеждане. В Великобритания те вземат дял от над 50% от пазара. Подобни яйца трябва да имат черупка с маркировка и да не се измиват. В САЩ тези яйца трябва да имат бяла черупка и да се измиват и полират. Кой решава каква е дефиницията на яйце от подово оглеждане? Защото по-настоящем има една огромна нетарифна пречка. 100% на практика. Не сте ли съгласен с мен? Благодаря, господин Дес, след това господин Хойзлинг. Благодаря за експозето, който бе много интересно. Първият лектор спомена, че ще има възможности в млечния сектор. От години се занимавам в кооперативно млечно стопанство и през цялото това време извършваме доставки за САЩ, само че пазара се срина участие заради курса на долара спрямо еврото. А отчасти заради административните пречки в САЩ. САЩ вдигнаха тарифите. Има най-различни правила, изисквания, на които не можем да отговорим. През това минахме и с Австралия. Има стандарти за качество, на които никой не може да отговори. Американците много добре са известни с тези стратегии. Винаги въвеждат нови неща, с които да попречат на вноса на продукция в САЩ. Какви са възможностите според вас за уреждането на този проблем, подходящо в споразумението? На второ място, втория лектор спомена за субсидиите, за които се взима решение в Европа. Сигурен съм, че знаете, в САЩ фермерите, там разбира се средния размер на фермите е много по-голям, отколкото е в Европа. Аз съм очуден, че те си имат своя собствена система за страховки на 4 години, когато има президентски избори, има най-големи проблеми в селското стопанство в САЩ и съвсем случайно тогава се изплащат и най-големите субсидии в САЩ. През ноември, когато бъде избран президента. Американците са много умни и подхождат много добре спрямо селското си стопанство. Ако сравни случва се в Калифорния с Брюксел и редица комисии Говорим за двойна защита на околната среда. В Калифорния няма единична такава защита. Та, питам се колко бързо може да се изключи споразумение при тези обстоятелства. Господин Хауслинг, след това господин Андрио. Това е нещо, което трябваше да бъде направено по-рано, а не докато вече текат преговорите. Ние сме на страна, не можем да бъдем пряко представени там. Така или иначе има много въпроси по темата. Един е свързан с огромния потенциал, който съществува, ако се намалят метата. Освен нетарифните мерки, това е друга важна област, която крие голям потенциал. Трябва ли се откажем от регламента РИЧ, регламентите за хигиената и така нататък? Как стои въпроса за хуманното отношение към животните? Трябва да се откажем всички нормативни актове, само за да увеличим стокообмена. обмена не мога да се представя американците да кажат, хубаво, ние ще се повишим а, стандарти и ще си усложним живота. Може ли да дадете отговори? Ще има ли някакъв натиск за стандартите? Предполагам, че не може да убедите американците да цели направено от сурово мляко, независимо от липсата на стандарти в тази област. Искам да разбера в крайна сметка кой ще извлече облагата. Европейските ферми или кои точно ферми, кои производствени структури ще извлекат печалба, кои ще са на загуба. Имам усещането, че с оглед, че американските ферми са по-големи от европейските, по-големите ферми ще извлекат е, облага. Кой точно ще извлече ползата в Европа и какво ще е отражението на всичко това върху юга? И има един въпрос, който изобщо не бе е, засегнат. Какви ще са цените за селскостопанската продукция в бъдеще? Благодаря, госпожа Андрио. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за бързата работа по представените документи. Доколкото разбрах третия оратор, ако либерализираме без да има глобализация, ще изложим на риск и то по-голям риск европейските производители. Така може да си навлечем сериозни проблеми. Така ли мислите? Това е и моя проблем. Струва ми се, че тук има разминавания и от това задачата ни може да стане доста трудна. Ще задам следния въпрос и към тримата оратори. Благодаря за подробностите. Става дума за говеждото. Най-голямата жертва потенциално е а, говедовътството. Направили ли сте изчисления какво намаляване на производството ще имаме в резултат от а, а, споразумението? Аз а, знам, че в а, а, Ирландия вече има натиск върху този сектор говедоводството. Второ, по отношение на конкурентоспособността на европейското замеделие е свързано в Виждате ли начин по който европейското селско стопанство може ефективно да се състезава в тези области? И на трето място тази идея за хармонизиране. Хармонизиране нагоре или надолу по отношение на стандартите и правилата. Може ли да коментирате това? Благодаря. Благодаря, господин Николсен. Благодаря, председателю. Взехте ми думите от устата, госпожо. Няма съмнение, че цялата тази област е рискована, но също има и големи възможности. Аз съм на позицията и ако сте слушали внимателно това, което ли сте чели вестниците, а, какви страхове трябва да изпитваме всички ние в Европа, мисля, че не е вярно. Трябва да имаме коража да преговаряме с Съединените щати. Аз не изпитвам съмнение въобще а, по въпроса дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна и за кого ще има потенциална полза. Аз самият съм загрижено за реформата на ОСП, която постави натиск върху говедовътството в Европа. Дали ще а, дали ще постави под натиск този сектор. Сега това, което искам да знам е а, как стоят нещата с свинското место. А, например, канадците по един начин го третираха спрямо вноса от САЩ, а, а също така и за а, пилешкото место. Още една област, в която а, в Европа съществува сериозна загриженост. А, трябва наистина с трепет да чакаме какво ще стане. Благодаря много, госпожа Сандра и после господин Яр. Благодаря много, господин председателю. Ще започна с следното. Имаме цифри пред себе си и те не са неутрални цифри, а цифрите, които видяхме, като че ли отразяват фриволността и така безсърдечния начин, по който комисията преговаря един договор, който ще окаже огромно влияние върху живота на гражданите в целия свят и най-вече с замеделските стопани. Аз искам да попитам кой ще извлече полза от търговията с хранителни продукти с щатите и как ще се прави. Защото а, ние си имаме а, продукция, която а, има такъв вариант ние да си произвеждаме за собствено производство и в Америка за собствено производство. В момента разглеждаме и въпросите с недостига на нефт, промените в климата а, и а, те са свързани с опазването на околната среда. А тук каква би била цената на унищожаването на дребните стопанства в Европа а, и след това и влиянието върху нашето здраве. Може би може всичко това да го стойностите, а именно социално-екологичните социално-економичната цена за хората, за гражданите, но по-конкретно за замеделските стопани. Аз бих искал да ви попитам дали ситуацията, в която сме сега, именно ембаргото на Русия върху продукти, произведени в Европейския съюз, което която подхвърли целият сектор в криза, дали продължаването на тази игра няма да е пак един риск за селските стопани и за гражданите въобще. И като заключение, дали не говорим за интересите на а, и хранителната промишленост, ми не били по, било по-разумно да оттеглим този договор. Благодаря. Господин Яр. И после господин Луазо. Благодаря, господин председателю. Благодарен съм на ораторите, които говориха за възможностите и рисковете, защото рискове винаги съществуват и, и винаги е добре да постигнем баланс между за и против. Тук слушах внимателно критичните пунктове и се питам дали вие смятате, че има области с, в преговорите с щатите, които като че ли не подлежат въобще на обсъждане и на договаряне. Дали а, като говорите за хармонизация, имате предвид с каква скорост? Ние може да искаме това, но да знаем и какво ни очаква. А споразумението за свободна търговия с Канада, как стоят нещата там? Ние успяхме да го прокараме с минимални а, странични негативни ефекти. Председателя. Господин Луазо. Да, благодаря. Аз съм скандализиран от е, е, казаното от господин Бюро преди малко, когато той съобщи, че имаме повече финансиране отколкото в Штатите. Нима при нас има повече субсидии от сравнение с а, а, това в Штатите и то да покрива пазарните рискове. Мисля, че ние знаем, че има дисбаланс между еврото и долара и аз не виждам просто как нашите земеделски стопани ще извлекат каквато и да била полза от такова споразумение. Благодаря, господин председателю. Аз бих искал да благодаря на ораторите за трите интересни презентации. Искам да подчертая едно нещо, което те ни казаха. Ще загубим интерес към износ в особено по отношение на свежите сурови продукти, тъй като, европейския, като американския пазар се нуждае от повече преработена промишленост и риска няма да бъде наравно споделен между различните държави членки. За това въпросът ми е като а, имаме предвид цената на, за замеделското стопанство, а тя несъмнено ще бъде висока а, в рамките на ОСП. Тук говорим за 95 милиарда долара. Но ако видим колко, какъв е броя на земеделските стопанства. 2,5 милиона, много повече отколкото в Европейския съюз. Американската политика е по-различна и това казано, какви предложения бихме направили, за да е, направим, улесним американските земеделски стопани в е, износа им към Европейския съюз. С други думи, какво бихте ни казали като предложение, за да ревизираме съществуващата е, обща сълскостопанска политика? Господин Буда. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că criza generată de blocarea pieței din Rusia. Благодаря. Кризата с ембаргото на Русия показва колко важно може да бъде това споразумение за свободна търговия. Това е много чувствителна, много чувствителна е темата за ГМО а, продуктите. Вие направихте ли оценка на дела на такива продукти от е, идващи от Съединените щати към Европейския съюз, защото, както знаем, е, е, законодателството по отношение на генно модифицираните вещества е много строго в рамките на Европейския съюз и ние бихме искали да продължа да бъде спазвано стриктно. Благодаря. Искам да ви кажа, че тази дискусия ще продължи и утре. Господин Рубина. Благодаря, господин председателю. Наистина, радвам се, че днес провеждаме тази дискусия и най-вероятно и днес, и на други форуми в бъдеще ще имаме възможност да анализираме редица проблеми, които са предмет на тревога. И наистина търговските потоци не са големи и затова смятам, че имаме достатъчно време да анализираме всичко много внимателно. Не бива да прибързваме с заключенията, още повече, че самата структура на сектора е различна в щатите, която е федерална държава и структурата е федерална от един вид, а в нашия случай имаме съвсем друга структура и както бе правилно споменато, ефекта на преливане и евентуалните последствия се различава между държавите членки. Едновременно с това, ако разгледаме под лупа споразумението, трябва също да помислим за начините, по които Европейския съюз ще накара да функционира механизма за подкрепа за сълскостопанските работници. Благодаря. А, имам два кратки въпроса. А, интересувам се да науча Какво смятате, че ще се случва, случай, ако имаме по-голяма възможност за продажба на мляко, ако кризата с говеждото месо не окаже влияние върху това. Целта е да се продава повече мляко и да се получават повече приходи, но пресечната точка с пазара на телето осложнява нещата. Второ, Европейския съюз е партньор на много държави в света, в третия свят и че третия свят като че ли ще бъде губещият. Хората казват, че може като резултат да се въведат компенсаторни мерки за третия свят. Каква е вашата оценка? Ние тук сме ангажирани с, не само с Европа, и с целия свят. Благодаря. Господин Моес, последен оратор. Госпожа, извинете. Аз просто искам да се спра на един въпрос, който колегата ми господин Родригес постави. Разглеждаме е, начина по който се одобряват е, този вид е, договори, но всъщност хората се опитват да, да си градят кариера, има голяма доза бюрокрация и се отдалечаваме все повече и повече от основните въпроси, които трябва да са наша тревога. Това е скандално. Благодаря много. Изчерпахме списъка с оратори. Сега ще дам думата на панела от експерти да отговорят. Имате тримата 10 минути, казва председателя, да отговорите на въпросите. Ще ви слушаме с голям интерес. Вие ще си разпределите отговорите. Благодаря ви за многото съвсем уместни въпроси. Засегнахте доста подробни теми, времето е малко. Аз ще взема отношение първо към някои от коментарите, не към всички, тези, които са в моя ресор и след това ще дам думата на колегите. Започваме отзад напред. Госпожа Ной зададе един въпрос, ще започна с него. В нашето проучване констатираме добавена стоеност, приходи е в селското стопанство. Те ще се качат в САЩ, но ще паднат в повечето от, държа... от държавите членки. В Словения, Хрватска може да се повиши, в други ще падне, но така или иначе това не е толкова значително относно въздействието върху трети страни. Госпожа Ной засегна този въпрос и други. В нашия институт акцентираме върху този проблем, тъй като имаме споразумение с търговия от 50-те години, си даваме сметка, че двете страни си дават преференции извън тези споразумение се опитахме да намерим количественото им измарение. В селското стопанство Бразилия евентуално може да загуби. Говорим за спад на износ към САЩ от Европейския съюз, да речем соя и други сектори, може да се увеличи вноса от Бразилия към Европейския съюз или пък на пилешко от Тайланд. Това е истински проблем и надхвърля границите на търговията с селско-стопанска продукция. Някои казаха, че трябва да сме предпазливи, има възможности и рискове, напълно сме съгласни. Има възможности, но и рискове. Много трудно ще е на преговарящите да намерят съответните решения процес, който ще изисква време. Бе повдигнат един много важен въпрос – как да подпомогнем тези, които ще загубят от споразуменията. От работата, която съм свършил до момента по това споразумение, мога да заявя, че някои групи от европейските държави членки ще загубят ако се вземат стойност с добавената стойност в селското стопанство, е, изглежда, че селското стопанство няма да спечели много от споразумението. При това положение трябва да се помисли за политическото отражение на всичко това и как трябва да се отчете политическото измерение чрез съответните мерки за и механизми за подпомагане, с които разполагаме. Господин Дес засегна млечния сектор. Вие поискахте решения, които да предложим. Отговорът ми е при търговските преговори имаме един пакет. Има много въпроси. Селскостопанските въпроси са важни, но те заемат само част от всичко, което се обсъжда. При търговските преговори винаги има и търговия с отстъпки. Това се е пазарлък, ако щете, който е необходимо, за да се постигнат решения. Европейски съюз ще отстъпи по някои въпроси, за да може да защити някои неща, на които държи. В, селските, в селското стопанство има доста такива позиции, на които Европейския съюз държи началото забравих името на, на този, който попита за пример за нетарифни зърно. Търговията с зърно наистина не е свидетел на много нетарифни мерки, но има такива. Проблеми е с забавяне на акредитацията на зърно, което е с етикет е, генно модифицирано. Така че споразумението може да се уреди и това. Някой спомена за значимостта на административните пречки. Ние сме поставили голям акцент върху това в нашия доклад и сме напълно съгласни по въпроса. По-конкретните въпроси за пилешкото и кравите с бозаещите телета ще оставя за колегата от дясно. Един от въпросите бе кой ще извлече полза. Ако сравните цените на хранителните продукти в САЩ и Европа, изглежда, че цените в САЩ са по-низки. Ако за споразумението паднат цените за потребителите, то потребителите в Европа ще извлекат полза, тъй като хранителните продукти ще станат по-достъпни. Това е най-важно за най-бедните в обществото. Разбира се, това зависи и от условията на конкуренцията в, на пазара, дали предимствата автоматично ще преминат към потребителите, но така или иначе има такава възможност. Някой поиска щателна оценка, която да отчита социалните, екологичните, економическите въздействия върху различни групи от обществото. Съгласен съм, че има нужда от повече информация по въпроса, но ще ви разочаровам, в доклада няма подобна статистика. Има едно проучване за устойчивостта, за което и вие и аз с удоволствие може да чуем повече от комисията. Ще спра тук. Благодаря. Ще се спра на два-три въпроса. На първо място за административните пречки. Това е съвсем уместен въпрос, който среща подкрепа и от други членове на комисията. Напредъка, който може да се постигне по премахване на митнически, на митата за млякото ще има смисъл само ако се промахнат и административните пречки. В някой случай е възможно да се направи следното. Ако няма изключение за някои продукти, много важно е да се подходи и по линия на административните пречки. Ако това не стане обаче, няма да се намалят митата. Т.е. ако няма административен напредък. Комисията е идентифицирала нетарифните пречки и мерки. Мисля, че има прозрачност, знаем какви са проблемите, сега всичко опира до преговорите. Що се отнася до хуманното отношение към животните, здравеопазването, това е доста сложен въпрос. Трудността в дебата в Европа е, че смесваме маловажни и важни неща. Така или иначе, ние слушахме директора. Това е много важен проблем за потребителя, но така или иначе в САЩ проблемът е с изкривяването на конкуренцията по-скоро – при директивата РИЧ наистина имаме голяма трудност и ми се струва, че това е много по-важно, отколкото използването на кислород при последното измиване на месото или нещо подобно. Същевременно Трябва да имаме предвид, че при яйцата регулирането също е много различно. Например, в някои от щатите може да имаме норми за хуманно отношение към животните, които са по-взискателни от нашите, но това не може да се каже, че се отнася за всички. И при салмонелата понякога това третиране е много строго. Има американска техника с цел избягване на салмонелата, докато ние в Европа смятаме, че правилният подход е по-скоро осведомяване на потребителя. Това са два различни подхода, но през последната година Европейския парламент много работи и принципно виждаме, че Европа харчи повече за помощи за селските стопани, отколкото за програми за потребителите. В САЩ знаем как се работи от гледна точка на подкрепата, ще видим какво ще се направи в социалната сфера в Европа, но ми се струва, че така или иначе като капацитет за производство и износ, производителите от САЩ ще имат повече предимства, отколкото тези от Европа. Благодаря. Аз бързичко ще отговоря на два от въпросите. Доклада съдържа, разбира се, повече подробности. При третите страни това, което виждаме от доклада е, че най-засегнатите от споразумението ЕС-САЩ ще бъдат Канада и Мексико, тъй като така или иначе те вече имат споразумения за свободна търговия с САЩ. Това ще ги засегне повече, отколкото ще бъдат засегнати партньорите на ЕС или е, страните от Северна Африка, но в нашия текст ще намерите подробностите. При еболата и при червеното месо мога да кажа, че принципно въздействието в Европейския съюз е горе-долу еднакво. Ако има добавена стойност, тя е около 1%, не е кой знае колко, но така отговарям до някъде и на въпроса, кой има по-голяма полза от този обмен. Ако разгледаме балканските държави, там може да има увеличена добавена стойност, за разлика от Ирландия, Белгия и други, където въздействието ще бъде отрицателно. Благодаря. Благодаря ви. Получихме доста информация и мисля, че вече сме по-добре осведомени от гледна точка на различните аргументи и идеи. Много беше интересно. Това, което ми направи особено впечатление, беше факта, че в крайна сметка селско-стопанския сектор няма да е победителят. Ние Разбира се, не искаме да се отказваме от селското си стопанство. То е включено в пакета, но е необходимо да се води политическия дебат. Много ви благодаря. Утре продължаваме работа в зала 4Q, а сега преминаваме към заседанието на координаторите. Много ви благодаря. Откривам заседанието на координаторите след техническа пауза. Yes, just uh, a uh, uh, question about